Уважаеми колеги, господин председател, господин комисар, нека да продължим работата си. Моля, займете местата си възможно най-тихо. И така, сега преминаваме към следващата фаза. Първоначално чухме общи уводни думи а, във връзка с изказванията на комисаря Оли Рен и комисаря Андор. От тук нататък една след друга ще разгледаме три теми. Първата е свързана с бюджетите. След това, след обеда ще говорим за координирането на националната економическа политика и след това ще говорим за политиката в областта на заетостта. Искам да поздравя представителите на Кипърското председателство. освен това, господин Линч ще се изкаже. веднага след комисарите, нека да поздравя комисаря Левандовски, комисар отговорен за бюджета, който ще ни представи предложението на Европейската комисия за общностната бюджетна рамка за бъдещите години. Е, тишина, моля ви. И нека да ви припомня, че продължаваме по същата процедура, а именно, онези сред вас, които искат да вземат думата, трябва да попълнят оранжевия формуляр, който е раздаден. Или не, може би сега. Е, цветът е различен. Сега е белия формуляр. Изглежда светът се променя заедно с движението на Слънцето. И така а, напишете името си а, и дайте знак, че искате да се изкажете. От тук нататък ние ще разгледаме постъпилите заявки. Ще направим всичко възможно да има възможно най-добре разпределение на изказващите се а, по страни и а, по национални парламенти и Европейски парламент. Какви са основните е, тематични области, които ще обсъдим? Ще говорим за връзката между националните бюджети и европейския бюджет. Това е тема, която е особено важна в този момент по две причини. Първо, защото всички наши национални бюджети са насочени към усилия за бюджетни ограничения и към възстановяване на равновесието. 20 от 27 страни имат процедура по прекомерен дефицит и 25 страни са подписали договора за економическото управление. И в този момент се провеждат преговорите по рамката за европейския бюджет за следващите 7 години и очакваме следващата седмица да стигнем до резултати. В момента работим въз основа на предложението на Европейската комисия. И така, може да се каже, че европейският бюджет е 28-ми бюджет на Европейския съюз. Ще стане 29-ти, когато се присъедини Хрватия. 85% от този бюджет идват от националните бюджети. Също Същевременно 94% от общностния бюджет се връщат в държавите членки и е, облегчават националните бюджети, включително и в областта на външните отношения. Така че общностният бюджет е нещо като допълнителен бюджет за всеки един от националните бюджети. И от гледна точка на постъпленията и от гледна точка на разходите. Кризата, в която се намираме от 3 години насам, е, е знак, че трябва да се пробудим и да си дадем сметка, че общия интерес, който имат страните в нашата европейска общност, е много по-голям, отколкото сме си представили. Любимата ни Ирландия представлява по-малко от 1% от гражданите на Европейския съюз. Най-добрите, разбира се. Гърция има брутен вътрешен продукт, който е само 2% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. И същевременно положението на тези две страни партньорки ни е, бе основна тема месеци наред. Искам да поздравя тези две страни и за огромните усилия, които положиха, за да излязат от трудните ситуации. Преди две години в Германия бе взето решение да се сложи край на производството на атомна енергия. Това решение се отрази на всички останали страни в Европейския съюз. Продължавам с примерите. Скоро ще има избори в Италия. И правителството, което ще бъде избрано от италианците, ще повлияе на всички партньори на Италия. И така, вече сме е, неотлъчно свързани. Всичко, което се случва в една страна, има положителни или отрицателни последици в останалите. Същевременно не е допустимо да нямаме механизми за солидарност, които да не отразяват тази близка връзка между нашите страни. Да, имаме механизми за солидарност, но дайте да направим сравнение с медицината. Бих казал, че този тип мерки са по-скоро като изкуствен дроб, отколкото като лечение. И в Испания, Гърция, Португалия, Кипър и други страни а, се става ясно, че има нужда да се активират много системи за солидарност, включително такива, които да инвестират в бъдещето за заетост и конкурентна способност, защото без това няма да има решение нито на проблема с дълга, нито на проблема с дефицита, нито на проблема с заедостта. И така, в нашите 28 бюджетни политики комбинираме ограниченията върху ненужните административни разходи и поддържането на инвестициите в бъдещето. Онези разходи, които са ни необходими за нашето бъдеще. И точно за това ще трябва да си зададем няколко конкретни, а, е, някои конкретни въпроси за това какво очакваме всички от бъдещето на европейски бюджет. От гледна точка на разходите, например. Могат ли тези разходи по-добре да допълват нашите национални бюджети? Има ли политики, за които е необходимо много внимателно да се преразгледат разходите, за да се постигне по-добра економическа ефективност а, или а, европейска добавена стойност, както а, каза представителя на Камерата на лордовете тази, по-рано тази сутрин. А, Възможно ли е да продължим с обща селско-стопанска политика, предвиждаща пет пъти повече кредити за селското стопанство, отколкото за научно-развойната дейност, която е насочена към нашето бъдеще? Колегата Вандер Линдер каза, е, че трябва да се настоява на принципа на субсидиарност. В моята част от Франция повече от хиляда проекта получават финансиране от Европейския регионален фонд. Може ли това да се разглежда като субсидиарно? Същевременно, тъй като националните бюджети са подложени на много строги ограничения, ограничения безпредседентни по своя характер, има ли начин да се разгледа начина, преразгледа начина, по който се финансира европейския бюджет, така че той да не тежи на националните бюджети. Можем ли да се върнем към основния принцип на Европейския съюз, а именно възможностите европейските разходи да се финансират от приходи, които отиват директно към европейски бюджет. По-настоящем системата е такава. Държавите членки финансират европейския бюджет, но тази система става все по-неустойчива. Сама по себе си тя е несправедлива. И сред нас има няколко, ня, някои страни, които са привилегировани и плащат по-малко, по някакъв път много по-малко, отколкото би трябвало да плащат към европейския бюджет, ако се има предвид тяхното национално богатство или брутния вътрешен продукт. Също време има страни, които са в по- неблагодетелствено положение в тази система. И държавите членки, министрите на финансите и членовете на Европейския съвет си дават сметка, че в някои страни трябва да се зададе този въпрос пред обществеността и да се обсъди много подробно. И накрая господин Марини от Френския сенат тази сутрин зададе следния въпрос. Не трябва ли да се прави разграничение между проблемите присъщи на еврозоната и мерките в страните, принадлежащи към еврозоната и останалите държави членки. Това също е важен въпрос, към който ще можем да се върнем и по-късно днес. Това са в общи линии уводните ми думи, а сега бих искал да поканя господин комисария представи основните насоки за европейския бюджет за следващите години. Заповядайте. Благодаря ви. Добър ден. Денят е толкова добър, колкото може да се очаква в а, Брюксел. Таксиметровите шофьори днес тъчкуват. Заседанието се провежда в един много удачен момент. Това е преди заседанието на европейските лидери, на което ще се обсъждат финансовите перспективи на Европейския съюз до 2020 година. Това е а, един добър момент да се призоват гражданите от 27-те държави а, членки да се присъединят към нас. Много беше казано от Оли Рен, от господин Ламасур. Днес се намираме в една по-различна ситуация в Европа. Консолидират се ам, публичните финанси, Преосмислят се политиките между 2009-2011. Измеренията вече не са так, е, същите. Стремим се към един по-различен економически микс е, в Европа. Сега сме в рамките на европейския семестър и е, е, изготвянето на европейския бюджет. В бъдеще ще ни очакват нови промени. Е, и те трябва да започнат от сега. Те ще оценят възможността да се разрешат проблемите с економическата криза. Освен това, тук е и мястото да се спомене европейския бюджет. Той е по-различен от националните бюджети, структурата е по-различна. Разбира се, няма едно магическо решение за всички проблеми. Трябва да се намери начин да се привлекат инвестиции за създаване на заетост и засилване на конкурентоспособността. Тук се крие е, истинската добавена стоеност на европейския бюджет. Има и има други разлики. Това е единствения бюджет, който винаги е в равновесие. Има различия с бюджетите на банките, на, на отделните държави членки, защото ние можем да разходваме само това, което постъпва в бюджета, което е постъпило от държавите членки, от акцизи, мита и така нататък. Сега по отношение на бъдещето. Имаме много ясни предложения, които са в унисон с засилване на способността, растежа и заетостта. Мятам, че Швеция е е единственото изключение от правилото в момента, в смисъл, че националните бюджети нямат много средства за европейския бюджет, няма много средства за инвестиции. А пък инвестициите са една практика и политика, която е институционализирана на европейско ниво. Това, което предлагаме за бъдещето е стратегията Хоризонт 2020. Това е едно много поколе... ново поколение програми за научни изследвания и развойна дейност. Прави се е, е една синергия между изследванията и развойната дейност. Не говорим само за а, търговски иновации, говорим всяка вид иновации, дори и, и такъв в отвъд морските територии. Говорим за 55 милиарда а, за научно-изследователска дейност и да се увеличи до 80 милиарда. Първоначалното предложение беше дадено през 2011 година да се включат програми в така наречената седма рамкова програма. 95 молби бяха подадени за субсидии за изследвания. Имаше 400 души, които са подадени. Um, доста субсидии бяха отпуснати. Със сигурност ние сме основният генератор на а, субсидии за научни изследвания, дори повече от тези, които се отпускат от националните бюджети. Програмата се а, прилага в момента. Ние предлагаме един нов начин на тясно сътрудничество между иновациите и научните изследвания и развойна дейност под шапката на тази стратегия Хоризонт 2020. Има и друга програма Косма за неседолен 2,5 милиарда евро за малките и средни предприятия. Надявам се сумата да бъде запазена. 1,4 милиарда ще бъдат влети в финансовите инструменти в ливарич. Говорим тук за рисков капитал, който липсва в Европа в момента. Необходимо е да се създаде финансов капацитет за малките и средни предприятия. Има ново поколение програми, свързани с младежката мобилност и образованието на младите хора. Господин Ласо беше много ясен, като подчерта, че трябва да се даде опора в бъдеще на младите хора в Европа. През 2000, края на 2012 година имаше е, един проблем свързан с програмата Erasmus, с недостига на финансиране. Важно обаче се запази мобилността в Европейския съюз. Виждате каква е разликата в безработицата, да речем Австрия е под 5%, в Испания и други страни е по-висока. Мобилността е част от а, решението, но трябва да се е, предвидят и други инструменти, например отпускането на стипенди. Търсим един подход свързан с е, ефекта на лоста. Говорим за така наречен фонд за свързване на Европа, за изграждане на, транс, на трансгранични транспортни мрежи. Е, говорим за изграждане на енергийни мрежи, които е, да гарантират е, сигурността. Говорим за свързващи звена между държавите членки. Освен това трябва да споменем и а, дигиталната економика. Има проблеми в областта на транспортната политика, защото там се крият редица е, рискове. Необходимо е тези проекти в транспортна инфраструктура да бъдат надграждани, да бъдат подплащани с съответните бюджетни, бюджетни средства. Необходимо е и включването на Европейската инвестиционна банка. В момента Говорим за пилотни а, проекти, а, посветени на европейската транспортна инфраструктура. Необходими са а, бюджетни редове. А, предвидени за транспортната мрежа. Освен това са необходими и средства за регионалното развитие, за създаване на работни места, за засилване на конкурентоспособността. Искам да спомена партньорските договори между държавите членки. Това, което не е много популярно, е, са макроекономическите условности. Различни редица условия, предвидени за разходването на средствата има ограничен набор от цели за по-богатите региони в, в Европейския съюз и виждате, че те препращат към целите на Европейския съюз, свързани с създаване на повече растеж и заетост. Как, ем, въпросът е как да засилим е, кохезията, как да преориентираме традиционните практики, как да ориентираме плащанията към е, земеделските стопани, които в момента отчаяно имат нужда от средства за дългосрочни инвестиции. След седмица е срещата на върха. През ноември срещата не беше много успешна, защото не можахме да се обединим около това, кое е важно за държавите членки. Втората възможност ще е на 7 и 8 февруари, както вече казах. в, за първи път в а, историята на Европейския съюз бюджета може да е по-нисък, отколкото сега. 20 милиона беше проженето на Рампой да, да е разликата. Програмата 2 и сравнение с програмата 2007-2013. В Франкфурта Алгемайне виждаме тук една, една статия с една много добра коалиция от а, членове на немския парламент. Алваро, не знам дали е а, тук. Това е една бюджетна коалиция. А, господин Бърге трябва да е тук, Юта Халк от СПД и Хелга от Зелените, господин Бърге от християн-демократите и консерваторите. Те ще участват в дискусиите за определяне на ам, обема на европейския бюджет. Това, кое, от което имаме нужда е а, предсказуемост на инвестициите, дългосрочност на инвестициите. Многогодишните програми носят до ам, по-висока добавена стойност, водят до повече стабилност в Европейския съюз. Важно да се определят национални бюджети, които да предвиждат средства в дългосрочен план. Трябва да защитим земеделието, нивото на преките плащания. Това е нещо, когато, което винаги се споменава, когато се обсъжда бюджета. Трябва да защитим земеделските субсидии. Моят съсед тук знае колко важни са субсидиите за Ирландия. Не трябва да забравяме по време на преговорите и тема важна за Европейския парламент, а именно упростяването, да се види как да се разходят средствата в рамките на новия финансов регламент. Трябва да се съкрати бюрокрацията, упростяването ам, да бъде част от заложените цели да бъде заложено като приоритет през следващия период. Освен това, трябва да се зададат иновативни инструменти, защото а, трябва да финансираме повече Европа в Европейския съюз. В бъдеще имам предвид присъединяването и на Харватия. Ще са необходими повече компетенции, повече програми, а те ще бъдат финансирани с по-малко средства. Надявам се да намерим нови инструменти, да ги приложим. Ще се радвам да обсъдя за тази тема, дали са необходими такива инструменти, дали това е правилното решение. Да чуем мнението на вас, хората избрани от европейските граждани. Благодаря ви. Commissioner, Господин комисар, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, колеги, госпожи и господа, благодаря ви за предоставената ми възможност да участвам в днешната среща. Специално благодаря на господин комисаря за изложението му. Аз също ще се спра върху някои моменти, за които говори и той. Колеги, Основният приоритет на ирландското председателство е гарантирането на стабилност. Стабилността от своя страна предполага растеж и заетост. За осигуряването на растеж и заетост трябва да установим конкурентоспособност и гъвкавост на европейската економика, както в добри, така и в трудни времена. За тази цел държавите членки трябва да се подкрепят, не бива да връждуват помежду си и да залагат на националните си интереси. Европа е по-силна, когато е обединена. И единението е по-важно от когато и да било в настоящия труден от економическа гледна точка момент. Европа е единна в многообразието. Това е основен принцип, върху който трябва да поставим ударението, ако искаме да сме конкурентоспособни в световен мащаб. Европейското полугодие бе важна промяна с оглед на предоставянето на насоки на държавите членки от страна на Европейския съюз що се отнася до фискалната им политика преди началото на процедурата по приемане на държавните бюджети. Економическата и финансовата интеграция, фискалният надзор изискват бдителност от страна на държавите членки, както и участие на техните национални парламенти. То ще гарантира прозрачност и отчетност. Ирландското председателство ще постави в центъра на пътната си карта за европейското полугодие участието на парламентите. Процесът в рамките на европейското полугодие е много важен, тъй като предвижда контрол върху държавите членки, предвижда контрол върху приоритетите на държавите членки по отношение на разходите. Европейското полугодие ще заложи на научно-изследователската дейност, новаторството и развитието. Те трябва да залегнат в економическата и финансова политика на държавите членки. В момента трябва да поставим акцента върху новаторството. Европа е изправена пред огромно предизвикателство. До 2050 година нашето население ще съставлява само 6% от населението на света. Ще се увеличава економическата мощ на Китай, Русия, Бразилия и Индия. Като се имат предвид тези обстоятелства в областта на економиката, е много важно да работим заедно, така че всички проекти в държавите членки да бъдат насочени към новаторство. С оглед на това е много важно следващата многогодишна финансова рамка да е уравновесена. Настоящият бюджет на Европейския съюз не бива да променя размера си. Някои настояват за драстично негово съкръщаване, други настояват за увеличаване на средствата по кохезионната политика. Ирландското председателство ще приложи балансиран подход – в момента много държави страдат от последиците от економическата криза но не сега е моментът да правим лекомислени решения, които да поставят на карта постигнатото до момента. Многогодишната финансова рамка е особено важна за постигането на дългосрочните цели на Европейския съюз. Ирландия е пример за държава, която успешно се възползва от финансирането от Европейския съюз, инвестирайки в ключови инфраструктури и човешки капитал. През изминалите десетилетия реорганизирахме економическите си структури, заложихме в по-голяма степен на онези економически отрасли, основани на знанията. Като се има предвид това, ирландското председателство ще гарантира устойчив растеж, засилване на капацитета на Европа за новаторство, инвестиции в ключови инфраструктури и социално приобщаване. Има два елемента в нашето становище, що се отнася до многогодишната финансова рамка. Първо, европейските фондове и второ, фактът, че 86% от полученото от Ирландия от бюджета на Европейския съюз е получено по линията на селското стопанство. Структурните фондове представляват само много малък процент от европейското финансиране на страната ни. Трябва, разбира се, Ирландия да е неутрална по време на предстоящите преговори за многогодишната финансова рамка. Но от друга страна, ние като политици сме отговорни за вземането на правилните решения, които да ни изведат от кризата. Един от основните моменти, осигуряващи сигурност, ще бъде поставянето на ударението върху новаторството и научно-изследователската дейност. Наборът от показатели на Европейския съюз за новаторството включва редица показатели за оценка на резултатите на държавите членки. През 2007 година бяха включени допълнителни показатели, бе предвиден и анализ на тенденциите в Европейския съюз. Основните ни конкуренти са Австралия, Бразилия, Китай, Русия, Канада, Япония и Съединените щати. Резултатите от новаторството в Съединените щати, Япония и Южна Корея са много по-високи от резултатите на всички държави членки на Съюза взети заедно. Това ясно показва, че ние изоставаме в световен мащаб. Ясно е, че трябва да работим по-активно за новаторството. Програмите за научна-изследователска дейност и новаторство са много важни за Европейския съюз, например в областта на технологиите и научно-изследователската дейност. Но кандидатстванията за финансиране, молбите за финансиране трябва да се разглеждат от независими органи. Трябва да се осигури конкурентност. От януари 2007 до юни 2012 заинтересованите страни внесоха над 6000 заявления за участие в седмата рамкова програма. Над 13 000 кандидатури бяха одобрени. Това отговаря на процент на успешно финансиране от над 23%. Става дума за Ирландия. Ирландия традиционно е постигала много добри резултати в по-дребномащабни и средномащабни проекти. Тази добра практика продължава и към момента. Седмата рамкова програма укрепи инфраструктурата на Европейския съюз за научно-изследователска дейност, осигури повече възможности за участието на малките и средни предприятия, на които се падат 98% от стопанската дейност в Съюза. Хоризонт 2020 цели увеличаване на участието на малките и средни предприятия от 15 на 20%. В Ирландия от 2007 година една от програмите по тази рамкова програма доведе до разкриването на 3000 работни места. За да продължим да създаваме работни места и да насърчаваме економиката, е необходимо да се насърчи и участието в седмата рамкова програма. Това трябва да бъде отчетено в Хоризонт 2020. Целите на този инструмент са Европейският съюз да поеме водеща роля в областта на промишлеността и да се справи с основните предизвикателства пред обществото. Хоризонт 2020 залага на върхови постижения в науката, водеща роля в промишлеността и справяне с предизвикателствата пред обществото. Сред приоритетите на ирландското председателство е да насърчава инициативи насочени към справяне с безработицата, най-вече безработицата сред младежите. Европейските програми за новаторство и научно-изследователска дейност са доказали, че допринасят за намаляване на безработицата и за това трябва да бъдат подкрепяни. Според Ирландското председателство те са основен инструмент. Ако бъдат приложени тези програми, те ще подобрят резултатите на Европейския съюз и ще ни помогнат да се справим с дублирането на мерките. Сега ще се спра по-конкретно върху целите ни в областта на патентите. Официалното приемане на регламента за единия патент бе процес, който започна по време на кипърското председателство. Ние ще продължим работа така че държавите членки да подпишат споразумението за единия съд за патентни спорове през 2013 година. Това ще допринесе за прилагането на системата за патентоване в цяла Европа. Ако се прилага единна такава система, от нея ще могат да се възползват малките и средни предприятия. Тя ще допринесе и за новаторството. Нека се върнем на безработицата сред младежите. В някои държави членки тя достигна 40%, съответният процент в Ирландия е 29%. Затова ирландското председателство ще работи за решаването на този проблем. Вярваме, че младите хора трябва да бъдат насърчавани да използват уменията си. Трябва да им предложим едно по-добро бъдеще. Живеем в трудни времена и за това трябва да създадем възможности за новаторство и промени. Трябва да гласуваме доверие на младите хора. Трябва да им дадем възможност да допринесат за напредъка на Европа. Държави, в които има добра законова уредба, в които има развита инфраструктура, в които се инвестират значителни суми в научните изследвания и новаторството, трябва да застанат в основата на работата страната ни. Трябва да заложим на инвестициите в новаторството. То трябва да застане и в основата на европейското полугодие. Така ще създадем един новаторски Европейски съюз, основан на знанието, който ще бъде образец в световен мащаб. На 28 29 април тази година ще се състои среща с председатели на парламентарните комисии по предприемачеството от 27-те държави членки. Основната тема на тази среща ще бъде борбата с безработицата, в това число и сред младежите и Хоризонт 2020. Ирландският парламент, който ще организира тази среща, поставя ударението върху новаторството в името на растежа и заетостта. Опитът ни показва, че вече сме поели по път, който ще ни изведе от кризата, но предстои още да се направи немалко. За целта трябва да се предприемат решителни действия, както на национално, така и на европейско ниво. И думите трябва да прераснат в дела. Вече от 40 години сме членове на Европейския съюз. С радост очакваме следващите 40 години. Надяваме се да осигурим едно бъдеще, основано на просперитет, както за Ирландия, така и за всички европейци. Благодаря, господин председател, за това послание от името на Ирландското председателство. Искам да дам думата на докладчика на Европейския парламент от Дания, от групата на либералите, Ян Ан Ансен. Има много желаящи да се изкажете. Искам да ги помоля да намалят максимално времето си за изказване, за да се получи един истински дебат. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да кажа какво е положението с бюджета 2014 и как гледаме това в контекста на европейския семестър? Ние все още нямаме многогодишната финансова рамка и затова не знаем каква ще бъде законодателната основа и дали няма да се стигне до безисходица, но ще видим какво ще стане през следващата седмица. Господин Левандовски каза, че има на масата едно предложение, което ще замрази бюджета на Европейския съюз на, на нивото от 2008 година до 2020 година. Така че през едните 7 години ще имаме бюджет който ще бъде на нивото на 2008 година, т.е. 5% по-малко от това, което беше предвидено. Ще има съкръщения за разходите за селското стопанство. Аз лично бих искала това да се случи, други може би имат по-различно мнение. Това ще бъде съкръщение на разходите за кохезионната политика, но ще има увеличение за разходи за научни изследвания, за трансгранична инфраструктура, но не в степента, в която се предвиждаше в предложението на Европейската комисия, което предложение получи силната подкрепа на Европейския парламент. Ще видим как ще се развият нещата, но има опасения в парламента че ние ще се окажем с един бюджет, който не е достатъчно амбициозен по отношение на сумата и е недостатъчно гъвкав, така че не можем да променяме приоритетите си от сега до 2020 година. И искам да припомня, че последният път, когато изготвихме многогодишна финансова рамка по председателството на Тони Блеер, и беше договорен в последствие този бюджет с е, Европейския парламент. Беше необходима само половин година и руснаците врътнаха кранчето на гъста за България е, и трябваше да се въведе европейска енергийна политика, но нямаше средства за това. Имаше възможност да се вземат от други пера малко пари, но следващия път няма да имаме тази гъвкавост. Ние се нуждаем от гъвкавост, защото светът вероятно ще се промени от сега до 2020 година. Всъщност можем да сме почти сигурни, че ще възникнат нови потребности. Читам за много важно да обсъждаме Европейския съюз, бюджета на Европейския съюз, заедно с националните бюджети по няколко причини. Бюджетът на Европейския съюз е малък, но той е инвестиционен бюджет и за някои държави е от особено значение. Има държави в Европейския съюз, където финансирането от Европейският съюз възлиза на 70% от публичните инвестиции. Така че за някои държави членки това е изключително важно. Освен това, Имаме научни изследвания, други неща, които правим заедно и можем да кажем, че няма да постигнем нивата, ако не работим заедно. Аз а, искам да поздравя а, изказването на ирландското председателство. Беше подчертано че за една малка страна това е от особено голямо значение. В парламента тук ние говорим за добавената стойност, която дава Европа. И разбира се, че заедно можем да направим неща, които не бихме могли да направим самостоятелно. Трябва да си даваме сметка за това. Тук трябва да насочим усилията си на национално ниво, заедно с усилията на европейско ниво. Вероятно ще открием и области, в които бюджетът на Европейския съюз може да подкрепи фискалната консолидация на държавите членки. В моята държава, Дания, съкратихме разходите за външните за външна дейност, тъй като имаме тук Европейска служба за външна дейност. Така че се вижда, че можем по този начин да осигурим а, економии в вътрешен план можем да намалим разходите на национално а, ниво и по отношение на единия пазар можем да правим нещата с по-малко средства и трябва да видим кои са областите, в които националните бюджети могат да бъдат намалени а, благодарение на това, че се работи заедно. Но, уважаеми колеги, ние не трябва да гледаме на бюджета на Европейския съюз само като на бюджет, което който означава разходи, но той трябва да бъде разглеждан и като бюджет, който осигурява економии на национално ниво. Акцента, който поставя Европейския парламент е върху растежа за в бъдеще. Разбира се, въпроса за преодоляване на безработицата сред младежите е изключително важен, трябва да се намерят средства на национално ниво за тези програми, които да позволят на младежите да се реализират на пазара на труда. Има държави членки, където демографското развитие показва, че след няколко години няма да имат достатъчно активно население ще има цяло поколение младежи, които ще са без а, работа, без да са имали възможност да се интегрират на пазара на труда. Това не е устойчивост. Това са някои от важните въпроси за Европейския парламент. И още нещо на последно място. Искам да го кажа пред националните парламентаристи. Имаме проблем с вашите министри на финансите. Те нямат желание да поемат разходите, да не внесат онова, което са обещали и това е нарастващ проблем. Това ще бъде проблем за държавите членки, за унези, които трябва да плащат сметки по структурните фондове и те могат да ни получат своевременно средствата. Част от Европейският парламент а, а, защитава с зъби и ногти, онези части на бюджета, които са а, общи. Но когато става дума за държавите членки и техните, е, това, което искат да получат те от Европейския съюз, а, а, и ако има забавене, а, вие трябва да поставите въпроса вие не трябва да се прикривате зад Европейския парламент. Този въпрос трябва да бъде решен, тъй като нещата не опират само до парите, а и до това да имаме една комисия, която да може да изпълнява задачите, които са и възложени. Благодаря ви много. Благодаря, Ан. Сега давам думата на председателят Едуардо Кабрита от португалския парламент. Имате думата. Благодаря, господин председател, на това междупарламентарно заседание. Можем да допринесем за намаляване на два големи дефицита, които бяха бич за Европа през последните две години. Първо е дефицита на демократичната прозрачност в вземането на решение и координирането на економическата политика. Друга важна тема на Европейското полугодие тази година е заетостта и економическия растеж. Това е, ясно показва, че всички си дават сметка, че две години закъснели реакции водят до лоши прогнози и за тази година. Европа отново е в рецесия. Трябва да си дадем сметка, че имаме криза с държавния дълг. И това въжи не само за така наречените периферни страни, които сега са осъдени на затягане на бюджетите. Тъй или иначе затягането на бюджетите води до последици и до предаване на резултатите към всички останали страни. така че в крайна сметка ще видим пълните измерения на кризата. Опитваме се всъщност да променим тази тенденция, която е към все повече бюджетни ограничения и всъщност води до свиване на економиката. В Португалия имаме голям консенсус, широк консенсус за прилагане на строги политики за фискална консолидация. Сметнахме, че тези мерки са необходими. Економическите последици обаче са много тежки. Увеличи се безработицата, за трета година сме в рецесия и се сблъскаме с сериозна социална криза. И така, от една страна на национално равнище реакцията е една, от друга страна трябва да видим какво става на европейско равнище, стратегията е, за Европа до 2020 година, е, това, което се случва с производителността, това, което се случва с публичните инвестиции в инфраструктура за насърчаване на европейската интеграция и на растежа. Исках да се изкаже и по предходната а, е, точка, но и тук а, мисля, че това, което ще кажа, е свързано с темата. Именно трябва да разгледаме възможната стратегия за растежа. Да видим как се свързват нещата, как се свързват програмите и политиките с реалните потребности, за да не се случи така, че от нашите усилия всъщност да се влушат структурните проблеми и структу... Е, кризата да се удължи още повече и в средносрочен и в дългосрочен план. Трябва ни стратегия, при която мерките се разпределят поетапно, така че да може да се насърчи заетостта и економическия растеж, именно в тези области, където има нужда от публични инвестиции. Това означава, че реакцията не трябва да е намаляване на бюджета на общността като цяло. Трябва ни повече консолидиране, ефективна координация и прозрачност. Става дума за една Европа на солидарността. Само така можем да постигнем действителни резултати. Благодаря много. А сега от името на гръцкия парламент. Госпожа Герантопол. Така ли? Добре, заповядайте. Давам думата на госпожа Хелга Трупел, член на Европейския парламент от групата на Зелените. Благодаря, господин председателю. Ще се ползува на стратегическия въпрос, свързан с това, че има нужда от нови работни места и нов растеж. Всички са съгласни с това, откъде да дойде този растеж ще дойде от от мерки, свързани с инвестиране в безработица сред младежите и иновациите. Трябва да генерираме растеж, който обаче да е приемлив за околната среда. Необходими са инвестиции в производствени линии, които са отговорни към околната среда, производства, които намаляват вредните емисии или ги свежат до нула. Ето защо е важно да сготвим европейски бюджет, който предвижда инвестиции в такива производства. От моя гледна точка обаче се случва точно обратното. Ако нетните платци а, вземат превес в съвета, бюджета бъде съкратен и се наложат интересите на земеделските стопани, а се потиснат целите от структурния фонд, е, тогава ще, нещата ще се осложнят. Трябва да се инвестира в иновации. Не трябва да допускаме сериозна, сериозни грешки. Трябва отново с съвета да се обсъдят цели, които сме си заложили и да се изпълнят. Бил Гейтс се срещна вчера с СПД и призовал да се въведе данък върху финансовите транзакции. В държавите членки обаче все още се спори дали това е правилно или не. 11 държави членки са готови да въведат този данък. Смятам, че този данък вече трябва да бъде въведен крайно време. Това ще доведе до регулиране на банките, на финансовите пазари и в същото време тези постъпления трябва да се влеят в европейския бюджет. Господин Левандовски направи едно много добро предложение. Когато се въведе този данък като, сред, като собствено средство, гражданство за Европейския съюз. По такъв начин могат да се намалят вноските от държавите членки и така и двете страни печелят. Нека съвета да се занимава още веднъж с този проблем и да се надяваме, че ще промени мнението си. На последно място, за мен е много важно да подчертая, че ние тук в Европейския парламент искаме един по-висок бюджет. Не го правим по егоистични подбуди, а защото искаме гражданите в Европа ем, да бъдат свидетели на една по-добра политика до 2020 година. Да се надяваме, че това ще бъде разбрано както в съвета, така и в отделните държави членки. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата. Върховната камера на парламента на Холандия, Коспоря Бас. Благодаря. Холандския парламент е за по-умерен европейски бюджет. Ние искаме да има увеличение на разходите за научни изследвания и иновации и намаление на разходите за селско стопанство и кохезионна политика. Само чрез съвместни действия за научни изследвания ще помогнем на приемачите и бизнеса в Европа да увеличат производителността си, да намерят нови пазари. Трябва да използваме иновациите като изход от кризата, да намерим нови решения на големите предизвикателства пред нас. Европейския бюджет е важна стъпка към бъдещето и очакваме, че дискусиите през февруари в Европейския съвет ще доведат до вярното решение. Ние приветстваме фокуса, който се поставя в Хоризонт 2020 върху научните изследвания. Трябва да се насочим към най-добрите научни екипи, да се постигнат резултати в полза на всички, като се използват разходи от стратегия 2020 за подобряване на научната инфраструктура в държавите членки. Ние а, отбелязваме с а, задоволство казаното а, от ирландските представители за единият пакет. Това е важна стъпка за преодоляване на ненужната бюрокрация. Благодаря много. Сега отиваме отново на север. Давам думата на господин Бернансън от Шведския парламент. Надявам се, че правилно съм произнесъл името ви. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Въпросът е как европейския бюджет може да помогне на държавите членки да реализират своите национални цели. Как този бюджет може да ни помогне да преодолеем кризата. Порано чухме няколко от изказалите си, че отговорът, който се дава е, че е необходимо модернизация на европейския бюджет. Следва да насочим усилията си към такива мерки, които водят до развитие на инфраструктурата, научни изследвания и иновации. Също трябва да се насочим към такива мерки, които имат европейска добавена стойност и допринасят за дългосрочната ни конкурентоспособност. Но изглежда, че има общо съгласие по тези въпроси от чутото до момента. Необходимо е, е обаче да пренаредим приоритетите си. Това е може би трудно и дори болезнено, особено когато искаме да е, преместим е, фокуса от селското стопанство към други области. В бюджета имаме замразяване на бюджета, същевременно го модернизираме Въпросът е в това дали Европейския съюз се нуждае от толкова бюджетни ограничения. Много от държавите избират този подход, но отговорът е, че това не трябва да е така. От друга страна, Това не е аргумент за увеличаване на европейския бюджет. Е, да се твърди, че националните бюджети са нараснали е, по-бързо от европейския бюджет през годините. Европейският бюджет е, трябва да не се сравнява с националните бюджети. Той трябва да расте според собствените си достоинства. Документите, които получаваме от комисията, всяко съобщение, което получаваме от съвета, винаги анцектират акцентира върху заетостта, конкурентоспособността и усилията, които трябва да бъдат насочени в тази посока. Разбира се, всяка програма на европейско ниво и в държавите членки сега е засегната от бюджетните ограничения, което води до стагнация и до рецесия в по-голямата част на Европа социалните проблеми се задълбочават в резултат на това. Ситуацията е опасна и ако искаме а, да излезем от нея, трябва да направим поне две неща. Първото вече го споменах, а именно модернизирането на европейския бюджет и от друга страна ние трябва да ребалансираме политиката, свързана с кризата и начина по който решаваме проблемите с кризата. Трябва да стимулираме растежа. Не можем просто да се насочим върху бюджетни ограничения. Нуждаем се от политики за растеж. Колегата Дейл има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да се изкажа. Приветствам такова предложение, свързано с събирането на колеги от националните парламенти и да могат да обсъдят своите становища и да се обединят около една обща позиция. Е, тези дебати са предвидени за разбиране на становището на, на другите колеги. Благодаря на колегата Линча за неговото изказване. Много добро изказване. Да се надяваме, че то ще бъде последвано от другите европейски колеги. Беше споменато днес следното. Да се ам, да се извадят най-добрите ползи, да се използват най-добрите възможности с помощта на европейските институции като цяло. Необходимо е да има координация и а, усилия. А, економически усилия. Всяка държава членка разполага с различни средства. Някои страни залагат на технологии, други на тежка индустрия, а, други на иновации. Например, в Ирландия ние зависим изцяло от земеделието. Ние се опитваме чрез земеделието да излезем от този економически застой. Залагаме и на износа и вноса. ние няма да можем да се справим, ако няма подкрепа за замеделието. Ние искаме спитите да бъдат запазени. Като цяло, ам, бюджета не трябва да се намалява, да се съкръщава автоматично, а в същото време и националните парламенти са принудени да съкръщават своите бюджети. Постоянно се прави препратки към економиите. Не трябва да се налагат а, погрешни политики само защото нямаме съответните средства и трябва да съкрещаваме бюджетите. Трудно е за нас, трудно е за гражданите ни. Те са недоволни, но знаем, че, че трябва да се стигне до резултати. Имаме нужда от а, признание от Европейския, съвет, е, Европейския съюз. Имаме нужда от е, тяхната подкрепа. Има нужда от това страните да осъзнаят, че, че трябва да вървим заедно а, е, по един и същи път. Ако не направим това, ще сме изправени пред една ситуация след 10 на години, когато отново ще задаваме същите въпроси, отново ще занимаваме с същите теми. И какво става? Ние реагираме след като нещата са се случили. Трябва да обгърнем, да прегърнем нашите отговорности преди е, нещата да са се случили. Някои държави вече са показали, че са силни, че могат да се справят. И нека а, те да го направят в а, рамките на техните възможности и с подкрепата на техните а, а, колеги. Благодаря много, уважаеми колега. Поздравления на Ирландия за примера, който дава председателя на парламента дойде преди няколко дена в е, Европейския парламент и даде отличен пример е, за вашата ангажирана политика. Давам думата на Ивайло Калфин, е, депутат в Европейския парламент, който идва от България и работи по многогодишната финансова рамка. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека да споделя с вас няколко от Опасенията на колегите е, от националните парламенти, тъй като наближава Европейския съвет, който може да вземе решение за многогодишната финансова рамка и след това е, може да има някои трудности тук в парламента, Европейския парламент. Е, проблемите тук не идват по няколко причини. А именно, всички е, неща, които сме представили като предложение пред съвета, са били пренебрегвани. Ще ви дам пример, за да разберете, че не става дума за това, че искаме повече пари или нещо такова. Европейският бюджет в момента е 50 пъти по-малък от националните бюджети. 2% от европейските публични разходи европейският бюджет. И когато говорим за това, и когато говорим за това, че той е, си съдейства с националните бюджети, трябва да сме много внимателни. Предложението от минали октомври всъщност не представлява замразяване на бюджета. Не, казват колегите, че това е замразяване, но на практика всъщност то представлява връщане на Европейския съюз до, а, назад до 2008 година, до, а, преди а, последните преди ефектите на последните разширявания и по този начин се замразява на, така, на такива нива за следващите години. Ако говорим за действително замразяване, би трябвало да вземем цифрите такива, каквито са сега. Държавите членки не искат това. Второ, когато се приемат национални бюджети и се търсят възможности с по-малко пари да се направят, направят повече неща. Това не е възможно без да се предприемат стъпки на европейско равнище и европейският бюджет е много по-строг от, от е, националните. След това, собствените ресурси бях, бяха споменати от господин Ламасур. Искаме по-голяма независимост и това могат да ни дадат националните собствените ресурси. Да не разчитаме на националните бюджети в такава голяма степен. Това ще е добра новина за всеки един финансов министр. Така че не става въпрос по никакъв начин за това да се искат повече пари, а по-скоро за това, че се иска по-добре разпределение на средствата. И накрая, единността на бюджета. Говорим за еврото, за стабил... механизъм за стабилност, за новия механизъм е, за еврозоната, но а, ако имаме няколко отделни бюджета, те пак ще са финансирани от същите данакоплаци. Много по-добре е да имаме обща картина за европейски бюджет с ангажиментите поети от всички данакоплаци на Европейския съюз по различните програми. Това е демократично поведение. Създаването на паралелни структури няма да помогне. И точно това настоява парламентът. Обаче, трябва да ви кажа, че на този етап на съветът по никакъв начин не е готов да вземе предвид тези искания на парламента и се опасявам, че ако споразумението се приеме в настоящия му вид, следващата седмица няма да можем да кажем не. Благодаря, уважаеми колеги. А сега от Черно море минаваме към Балтийско море, Полша по-конкретно. Давам думата на заместник председателя на Комисията по европейски въпроси на Полския парламент, господин Галашевски. Но, и не... Галашевски. А, окей, excusez-moi, j'ai mal prononcé. Извинете, е, грешно съм произнесла името ви. Części Polski, a więc oddalonej od Morza Здравейте, аз съм от южната част на Полша, доста далеч от Балтийско море. Въпреки, че Полша, да, наистина има излъз на Балтийско море. Комисарят Левандовски каза, че се намираме в една а, а, уникална по рода си ситуация в Европейския съюз, а именно, че следващият ни бюджет ще е по-нисък от предходния. В същото време задълженията се увеличават, защото целите стават все по-амбициозни. Задачите, с които трябва да се справим, стават все по-трудни. Има тук разнопосочни тенденции, които а, се очертават. И ще е добре, ако можем по някакъв начин а, да обединим задълженията и нашите а, ресурси и усилия. Така че да направим, постигнем повече с по-нисък бюджет. Вярно е, че съкръщаването на бюджетите ам, води до по-ниска ликвидност и тенденциите, които се очертават до известна степен са нелицеприятни. Съгласен съм отчасти с казаното от колегата от Нидерландия, но бюджета ще бъде прият след няколко седмици. Ще е малко трудно да се модернизира за този кратък период. Може би трябва да се модернизира следващият бюджет след 2020 година. И аз съм съгласен с това. Сега, да, искам да се позова на предишния дебат. Комисарят Оли Рен каза, че трябва да се засилят економиките на а, страните от Европейския съюз и е важно да а, се постигне по-голяма степен на сближаване. Радвам се, че политиката по сближаване се радва на такава голяма подкрепа. И тези, които я подкрепят, ще и помогнат да оцелеем. Сега да премина към научно изследу... научните изследвания и развойната дейност. В научните изследвания развитията са много по-различни и много по-големи, отколкото в, а, в економиката на държавите членки. Да се надяваме, че е, в бъдеще тези разлики ще бъдат е, намалени. Има някои държави членки, които все още не са развили своите научни изследвания и, и това трябва да се направи. Например, държави като Франция и Германия вече са развили своите научни изследвания и развойна дейност. Благодаря. Давам думата на председателя на комисията по финанси, господин Антонис Безас. Αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι μια συνεργασία απαραίτητη για να... Благодаря много, господин председател. Това сътрудничество в рамките на Европейското полугодие е от голямо значение за легитимиране по демократичен път на решенията вземани на европейско равнище. Добре обаче е, усилията ни да са по-системни, систематични, по-добре организирани. Много добре. Знаем, че Гърция в момента въвежда програма за економическа адаптация и стабилизиране за 2013 година. Въпреки това, успяхме да въведем реформи, които добре показват усилията, които се правят в нашата страна. Усилия, които се правят, въпреки че вече 5 години сме в рецесия. Няколко конкретни въпроса. Първо по политиката за сближаване. Съгласно статистическите данни, с които разполагаме, се става ясно, че новите методи ще променят нещата, ще увеличат отрицателните последици и рецесията и разпределянето на фондовете за сближаване всъщност се прави по начин, който не взема предвид действителните обстоятелства в отделните региони. Намаляване, намаляването на брутния вътрешен продукт и увеличаването на безработицата в определени страни трябва наистина да бъде взето предвид. На второ място, научно-развойната дейност и иновациите. Това са важни области за увеличаване на конкурентоспособността на държавите членки а, и тук, и е, в международен план. Същевременно регионите, които се сблъскват с рецесия, няма как да инвестират в мерки, които да позволят економически е, растеж. Трябва да се увеличи конкурентоспособността и сближаването. На трето място за постъпленията. Едно от големите предизвикателства за Европейския съюз е да се създаде нов тип собствени ресурси, които да могат да помагат за провеждането на политиката на Европейския съюз. Става дума за постъпления от ДДС, за постъпления от данъците върху финансовите операции, но при всички положения тези собствени ресурси трябва да бъдат взети предвид, за да може да се постигне по-голяма ефективност, без да ще увеличи административната тежест. Благодаря, господин председател. Да, заместник председател, да, действително беше важно вашето изказване. Давам думата на господин Тери Лайден от Ирландия. Извинявам се, ако неправилно съм произнесъл името ви. Отказвате се. Добре, в такъв случай се връщаме към господин Карига от Европейския парламент. Заповядайте. Eh, Благодаря, господин председател. Днес сред нас са представители на националните парламенти – повечето от които са много проевропейски настроени. Въпросът, който трябва да си поставим сега е дали вашите парламенти наистина са убедени, че бюджетът на Европейския съюз отговаря на изискването за добавена европейска стойност. Ако националните парламенти не са убедени в това, ако бюджетът на Европейския съюз след присъединяването на Харватия се разглежда като 29-тият бюджет на Съюза, то тогава ще изпаднем в затруднено положение – идният месец е вероятно съветът да се подпише под бюджет, който е с поне 22 милиарда по-нисък. Ако националните парламенти наистина са убедени, че бюджетът на Европейския съюз е важен, най-вече в момент на строга бюджетна дисциплина и на консолидация – ако те вярват, че европейският бюджет е единственият източник на растеж в средносрочен и дългосрочен план, ако вярват, че Хоризонт 2020 е важен инструмент за гарантиране на растежа, ако вярват, че ангажиментите поети от националните институции и държавите членки то тогава наистина трябва да ни помогнат. Нуждаем се от вашата помощ при взаимодействието с националните парламенти и правителствата на държавите членки. Националните парламенти и държавите членки следва да разглеждат бюджета на Европейския съюз не само като на фонд, в който се набират вноски от държавите членки. Те трябва да го разглеждат като инструмент за финансиране на редица области, които ще са важни за Европейския съюз през идните 7 години. Това е Благодаря. Уважаеми колега, сега давам думата на баронеса Окафен. Имате думата. Няколко пъти бе спомената необходимостта от научно-изследователска и развойна дейност и от новаторство като стимули за растеж. Но разискванията за бюджета на Хоризонт 2020 и за многогодишната финансова рамка вече траят от доста дълго време тези преговори са затруднени и от економическата криза, като се има предвид това, какви са според вас предизвикателствата пред бюджета за научно-изследователска и развойна дейност? Какви са предизвикателствата при изчисляването на възвръщаемостта на инвестициите? Нашата комисия води разисквания за бюджета за научно-изследователска и развойна дейност. Искаме да знаем как комисията анализира съотношението разходи-ползи. Прилага ли някакъв подход по-различен от традиционния анализ разходи-ползи, който се прави от бизнеса? Представителят на германските зелени упомена данъка върху финансовите сделки. Искам да знам дали комисията е извършила допълнителни проучвания под формата на оценка на въздействието на данъка върху финансовите сделки върху бюджета на Европейския съюз. В неодавнашната си оценка на въздействието комисията заключи, че от този данък няма да проистече особено голяма полза с оглед на генерирането на допълнителни ресурси за бюджета. Благодаря. Дава думата на Джан Карло Джорджети, който е от Комисията по бюджетите на Италианския парламент. Благодаря, господин председател. Много добро бе изложението на господин Рен днес сутринта. Не за първи път участвам в подобна проява. И трябва да кажа, че за съжаление усилията за гарантиране на демократична легитимност на процеса на вземане на решения, най-вече в областта на бюджета, се натъкват на трудности. Ако говорим за възстановяването на економиката и за заетостта, както и ако говорим за отраженията върху европейския бюджет, то не мисля, че до момента е направено достатъчно. Членовете на националните парламенти са близо до гражданите. И тъй като сме близо до гражданите, е трудно да приемем предложените мерки. Говоря като член на Комисията по бюджети на Италианския парламент, но и като народен избранник. Вчера присъствах на проява, организирана от малките и средни предприятия. Вероятно е утре отново да присъствам на такава. И Те са с впечатлението, че мерките, които се предприемат в Италия и другаде в Европа, не са особено легитимирани. Трудно е на националните парламенти да разяснят на гражданите в какво се състои легитимността на вашите действия. За съжаление, фискалният пакт предвижда повишаване на данъчното облагане на труда. Споменаха се също така и редица проблеми, които ще проистекат от данъка върху финансовите сделки, като потенциален източник за средства за европейския бюджет. Защо внасяме средства в европейския бюджет? За да се върнат те обратно по линия на европейските фондове. Това казват малките и средни предприятия трябва част от средствата да се върнат към тях. Изглежда всяка година има и затруднения с приемането на европейския бюджет. Има най-различни проблеми, в това число и от финансово естество. Благодаря ви. Изказването също беше много важно. Госпожа Суза от Европейският парламент, тя е от Португалия. Благодаря ви, господин председателю. Искам да приветствам всички депутати, които са днес заедно с нас – доста от изказалите се, първо господин Левандовски, след това и депутати от Европейския парламент, споменаха, че когато говорим за многогодишната финансова рамка и европейския бюджет, не става дума за замразяване, а по-скоро за драстично намаляване на годишният бюджет на Европейския съюз, както и многодишната финансова рамка не показват достатъчно амбиция. Доста често се налагат тавани, които са по-низки от тези предвидени в договорите. Тоест правим по-малко от това, което позволяват договорите и нямаме възможност да извършваме преразпределение, да проявяваме солидарност. Ние сме за увеличение на бюджета на Европейския парламент, на Европейският съюз, както и за увеличаване на средствата в многогодишната финансова рамка. между Европейския парламент и съвета, където са представени правителствата, има известно а, търкане по отношение на бюджета, но националните парламенти могат да играят много важна роля, за да се намери вярното решение, когато става дума за политическият ни избор. Не считам, че е правилно да се твърди, че економическата криза е наложила съкръщенията в бюджета. Тези съкръщения бяха въпрос на политически избор на държавите, както и на Европейската комисия. Програмите за корекция, които се налагат на някои държави, водят до унищожаване на работни места, на растеж и водят до социална катастрофа. Така че, когато разглеждаме бюджета, е необходимо да се осигури многогодишната финансова рамка, за да се гарантират в дългосрочен план на нужните ресурси за инвестиции. Става въпрос също и за социална справедливост. Необходимо е да се наложи данък върху финансовия капитал. И съвсем накратко сега по въпроса за научните изследвания и иновациите. Необходимо е да се подчертае колко важна е мобилността на европейските граждани, но тя трябва да е доброволна, не може да се налага такава. Не се създават работни места в сферата на научните изследвания. Това са обикновено нестабилни работни места и те не са нещо, с което човек може да се занимава цял живот. Трябва да работим за създаването на стабилни работни места. Колеги, имаме проблем с времето. Пет колеги са поискали думата, но не мога да им дам думата на този етап, за което съжалявам. Господин сенатор, вие имахте възможност да се изкажете тази сутрин. Може да го направите и днес след обед. Коментари извън микрофона. Съжалявам, господин сенатор. Вие тази сутрин имахте възможност да се изкажете. Вие направихте много справедливо изказване. Има десетки колеги, които поискаха думата и които не са имали възможност да се изкажат. За съжаление, в а, един часа трябва да ни напуснат преводачите. За това трябва да се съобразяваме с изискванията. Остават ни още няколко минутки. Искам да благодаря на преводачите, че се съгласиха да останат малко повече. И искам да дам думата на комисаря да направи заключителното си изказване, да отговори на поставените тук въпроси. След това госпожа Тротман ще приключи днешната дискусия. Добре, ще се опитам да отговоря. За да бъде легитимна, Европа трябва да покаже, че е полезна. Полезна в решаването на проблемите на хората. Не да казва на хората как да се живеят живота, а да решава проблемите им. Обеден съм, че предвид на ограниченията в бюджетите, особено за инвестиции, европейският бюджет може да бъде част от отговора, тъй като гарантира стабилност за години напред, но не на всяка цена, не с всяка структура. Затова ние трябва да защитаваме едно разумно ниво на разходи, една добра структура на европейския бюджет. Аз искам да защитя а, легитимността на сравненията между европейския бюджет и националните бюджети, тъй като бяха успорени от представители от Швеция. Ние сме 27 държави, скоро 28 държави членки. Между 2008 и 2010 нашият бюджет беше действително много ограничен той нарастваше с бабавни темпове от националните бюджети, въпреки че националните а, държави не разширяваха своите територии или сферите, в които а, работиха, по-скоро прехвърляха компетенции на европейско ниво. И а, за, за а, Швеция мога да кажа, че е легитимно да се правят такива сравнения между националните е, и европейския бюджет. За модернизацията, да, това съществуваше в първоначалното ни предложение от 2011 година, но както мнозина от ораторите от Европейския парламент Янсен, е, Трюпел, господин Калфин и всички е, останали, те подчертаха, че ако има съкръщения, те се дължат на логиката на преговорите и има държави, които искат още повече съкръщения. Те са насочени по-скоро към модернизацията, към добавената стойност е, и искат да защитят националните си е, пакети, които са свързани с е, преките плащания и кохезионната политика. И това е логиката има противоречие. Съкръщение от една страна и модернизиране на европейския бюджет. Но всички бяха а, за това да се насърчи създаването на повече работни места на пазара на труда в Европа. Ян, Янсен говори за добавената стойност. Това е видимо. С малко средства, но на европейско ниво, ние издържаме около 2 милиона души в беженски лагери в Сирия. Това 1,5 е милиона души в Ирак. Пак става дума за малка сума. Те не се разпределят обаче от отделните държави, а това е кумулативният ефект от европейския бюджет. Не можем да очакваме революции, що се отнася до приходната част. Въпросът е сложен. С многогодишната финансова рамка искаме повече сътрудничество. Трябва Относно данъка за финансовите операции, трябва да гледаме на него като отваряне на една врата за собствени приходоисточници. Знаете, че Европейският съюз получи новето от награда за мир, по-скоро за това, което е направено в миналото. И това само по себе си е ценност. Благодаря. Катрин Кроутман. Тя е докладчик от Комисията по бюджета. Благодаря, господин председател. В няколко думи, само съвсем накратко. Мисля, че трябва да се подчертая, че колективното изразяване на всички депутати а, е, е, в Европейския парламент а, е, направиха така, че действително а, нашият бюджет е 28-ят бюджет. Е, и действително може да изиграе ролята на съживяваща сила за европейската економика. На второ място, е, по отношение на економическия растеж, трябва да направим всичко възможно да се разбере колко важен е европейския бюджет, защото той действа като катализатор, и допълнителни средства е, и работи по програми, които са от огромно значение за економическото възстановяване на Европа и за постигането на устойчив економически растеж и устойчива заетост. Още нещо във връзка с дебата. Искам да говоря за конкретните препоръки за държавите членки. И така, казахте, че има неравнопоставеност в начина по който държавите членки допринасят към бюджета за Евро... на Европейския съюз. Този въпрос трябва да се преразгледа, защото иначе държавите членки продължават да настояват за намаляване на техните вноски към европейския бюджет, което ни води до блокиране на усилията по бюджета и по финансовата рамка. И за това е добре да се извади от сметката това, което е дефицит на наци... в национален план. Комисията по бюджета а, гласува против, но се надявам, че ще напреднем, защото нашият европейски бюджет е бюджет за инвестиции и е много важно да продължим да инвестираме в растеж и да бъдат да не бъдат наказвани държави членки. И накрая, по отношение на легитимността. Демократичната легитимност а, е, е, се постига с сътрудничество с европейски и националните парламенти през цялото време на процеса, свързан с полугодието. И тук е, сближаването и последователността са много важни. Ако ние, депутатите, потвърдим амбициозни цели, но същевременно не се гарантират средства за постигането им, ще загубим демократична легитимност. Именно заради това толкова настояваме за покриване на неизплатените задължения. Ако имаме фактури, които ни се изпращат от държавите членки и същевременно същите държави членки не си покриват своите задължения към бюджета, няма как а, в последствие да се очаква а, нашия бюджет да функционира, че и да може да спасява държави, а, които са в тежко положение. Благодаря, колега. искам в края на работата ни тази сутрин да ви благодаря за участието. 16 колеги се изказаха по време на дискусията. Много съжалявам, че нашият колега от Франция се изказа по такъв неприязнен начин. А, искам да подчертая, че няма нито един колега, който да се е изказва от два пъти тази сутрин. И освен тази сутрин. И освен това, се е изказал само по един човек от от една камера. тоест, ако са искали повече колеги от една и съща камера на един и същи парламент да се изкажат, това е било невъзможно. Е, няма как да удължим заседанието. Е, преводачите вече ни отпуснаха допълнително време. А, но се надявам, че колегите, които са заявили желание да се изкажат, ще имат възможност да го направят днес след обеда. И сега още едно много приятно съобщение. Всички сте поканени на обяд на който да можем да си кажем е, на здраве и успех на бюджетите. Закривам заседанието до днес е добед.